Благодаря ви за това съобщение. Да, ще приключа в 12.30 със сигурност. Преди да открия заседанието, искам да приветствам с добре дошли гостите на господин Крамер. Това е група от Министерството на транспорта на Германия от Бадем бютенберг Добре дошли в Комисията по транспорт на Европейския парламент. Радваме се, че проявявате интерес към нашата работа тази сутрин. Але, Нюкамосо. И така, започваме приемане на дневния ред. Права и задължение на пътниците, използващи ЖП транспорт. Докладът на господин Либерацки беше предвиден за гласуване на 21 юни, но това е отложено за по-късна данта. Ако не възразявате, с тази промяна в дневния ред считаме, че той е прият. Съобщения на председателя към момента няма такива. Затова започваме с първата точка Права и задължения на пътниците, използващи ЖП транспорт. Господин Либерацки, имате думата. След това ще изслушаме докладчиците в сянка. След това Европейската комисия ще може да вземе думата. Господин Либерацки, имате думата в качеството ви на докладчик. Благодаря, госпожо председател. Това е изключително сложно и техническо досие. Повече от 630 изменения бяха внесени. Предвидихме доста заседания с докладчиците в сянка в съответствие с графика, който сме изготвили. Проведохме 20 консултации с различни представители на заинтересовани страни в разнообразни формати, от двустранни срещи. Срещнахме се също и с хора с увреждания, Така че, според мен, направихме всичко, което трябваше да направят от наша страна. Двама от докладчиците в сянка, господин Масилиев от НП, господин Крамер от неговата група, присъстваха на всички заседания. Искам да им благодаря специално. Гостите на господин Крамер са тук. Мога да ви кажа, че сте поканени от един изключителен депутат, някой, който действително милее за въпросите, свързани с транспорта. Постигнахме редица компромиси, което означава, че значително променихме периода за нотификация за хората с увреждания на 48 часа. Това беше отложението. Ние решихме да ограничим това за 3 ча... до 3 часа и 12 е, часа за по-големите станции. 3 само за е, тези, които са средно големи по размер. Трудно е да се планира едно пътуване 48 часа по-рано. И това на практика ще, ще да означава, че хората в инвалидни колички ще да имат затруднения. На практика нямаше да ползват тази услуга. Сега не би трябвало да имат е, подобни проблеми. Освен това, не бива да се допускат и финансови проблеми. Има препоръки от страна на комисията ИМКО. И след е, продължителни дискусии ние подчертахме, че няма да има форс-мажор. Тоест, ние не искахме да създаваме възможности за злоупотреба с тази система. Но ще има 50% възстановяване на сумата за билета, ако има закъснение от 1 час или повече и 75% ще бъде компенсацията, ако закъснението е с 2 часа или повече. Докладчикът от НЕП искаше 100% компенсация при закъснение от повече от 2 часа, така че имаме малко разлика в това отношение. За пропуснатите връзки е следващия въпрос. Ние искаме пътниците да имат възможност да, да пътуват на следващият възможен влак, независимо от превозвача, който предлага услугата. Качването на велосипеди на влаковете. Това е годината на мултимодалния транспорт, така че трябва да се намери подобно решение. Ние предлагаме подобно решение. Това е също и важен политически сигнал. На пето място един стандартизиран формат за подаване на жалби от пътниците, които искат компенсации. Ние искаме да има такъв стандартен формат, независимо от езика, на който е, е отпечатан формуляра, независимо дали се попълва в Литва или в Португалия, трябва да изглежда по един и същи начин този формуляр. Надявам се, че ще можем да посрещнем това предизвикателство. Освен това, парламентът трябва да има строга позиция, но същевременно и балансирана позиция, като се отчитат потребностите както на потребителите, така и на превозвачите. Да, трябва да наблегнем на правата на пътниците но все пак ЖП компаниите трябва да могат да предлагат услугите, които са необходими. Затова не можем да изискваме висококачествени услуги, ако те са в, не в състояние да го направят, ако нямат нужния капацитет. Ние искаме повече хора да се ползват от железопътния транспорт, а не само у нези, които могат да си позволят луксозни услуги, които биха били предлагани от железопътните компании. Аз казах вече, че има някои разминавания в мненията, но ние проведохме множество срещи с докладчиците в Сянка и имаме две опции сега. Или да отложим гласуването и да разгледаме оценката на въздействието, да разгледаме резервите, изразени от някои. Нещо, което доста ме изненада от НП, е разликата в мнението ни се дължи на балансирането на доставчиците, които предлагат услугата и е унези, които действат като пътнически агенции, т.е. само се занимават с продажбата на билети. Разликата в мнението ни е, че според мен отговорността трябва да бъде споделена между превозвачът и пътническата агенция, но се оказва доста натиск върху нас да не се подвежда под отговорност продавача на билети, защото той продава билети на, само за някои влакове, дали ги продава правилно или не, дали влаковете са, се стиковат или не, не е отговорно все пак на превозвача. Ние сме комисия по транспорта и за това считам, че отговаряме за ЖП транспорта като цяло Именно това се опитах да подчертая днес. Не искам да ви отнема много време. Направих доста предложения за изменения. Предлагам да отложим гласуването. Така ще разполагаме с малко повече време, за да изгладим различията. Има две основни различия, които вече споменах. Това ще ни позволи да постигнем решение, което те е от полза на, за милиарди пътници стотици милиони пътници и милиарди пътувания. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Либерацки. Започваме разискването. Господин Ван де Камп има думата. Уважаема госпожо председател, много ви благодаря. По думите на господин Либерацки усетихме, че в ЕНП ам, има недоволство, както и от страна на господин Мотеле, който от ТНП е, е докладчик в Сянка. По време на е, среща на 12 юни на докладчиците в е, Сянка, господин Модузе остана с впечатлението, че компромисите са били приети, т.е. че е имало съгласие между докладчика и докладчиците в Сянка. Господин Мозолегинг посочва, че утре би трябвало да се гласува, но гласуването е от е, че днес трябваше да се гласува, но а, гласуването е отложено и това е ам, ам, изненада за него, защото той а, би предпочел да гласува. 20 компромисни изменения са съставени, 8 от тях обаче според господин Мозелие не отразяват дискусията от последната среща на докладчиците в Сянка господин Либерацки трябва да каже по-ясно какво иска по отношение на това досие. На първо място ние искаме всички изключения да въжат до 2020 година и ам, пътниците да бъдат достатъчно защитени, що се отнася до ЖП услугите. Господин Либерацки трябва да знае, че обещетението за закъснение на влака ам, се предоставя, когато то надвишава 60 минути, а на някои места се посочва, че това е 2 часа. Ам, Смятаме, че това не е лоша отправна точка по време на преговорите с Вета. Съгласни сме с господин Либерацки, че отнася до клаузата за форс-мажор. И на последно място нещо, което посочи господин Либерацки, за това да се поема по-голяма отговорност от страна на продавачите на билети и да се предоставя повече информация от тяхна страна когато продават допълнителни билети или отделни билети за отделни дестинации. Освен това, искаме е, да има система за прекачване, когато един от влаковете е изпуснат. За хората с е, ограничена мобилност трябва ясно да се посочи по какъв начин, кога и къде трябва да, да а, упоменат, че искат да ползват определен а, влак, като се прави разграничение между големината на гарите и времето за предупреждение. 3 часа, когато а, гарата е с пътникопоток от 10 000 и вече за по-големите гари този срок стига до 12 часа. Господин Либерацки можеше да постигне добър компромис с докладците в сянка, но повтарям, че много ам, от нещата не са отразени така, както ние говорихме, а са а, включени неща по-скоро от позицията на съвета. Господин Либерацки е изразил своето ясно предпочитание. Не, по-скоро поправя се оратора. Е, господин Мезелер, качеството на докладчик е, Сянка, е изразил своето предпочитание да се гласува на 9 или на 10 юли. Благодаря, ще се опитаме да ограничим малкото, малко времето за изказвания, защото нямаме достатъчно време. Следващият е, оратор. От името на ЕКАРА и от името на нашия докладчик в Сянка, господин Порепка, искам да благодаря това, което беше направено за изготвянето на доклада за правата и задълженията на пътниците, използващи ЖП транспорт. искаме да има балансиран текст. Законодателството трябва да отговаря на очакванията на пътниците но новите е, разпоредби трябва да могат да бъдат изпълними от е, превозвачите и да не бъдат е, прекомерна тежест за този сектор. Трябва да се постигне стабилен компромис, трябва да имаме също и силен мандат за водене на преговори. Читам, че отлагането на гласуването е добро решение, така ще имаме повече време да разгледаме спорните аспекти това допълнително време има смисъл, защото съветът няма същия график като парламента. Ние постигнахме значителен напредък. Въпреки това ЕКР не са особено удовлетворени от изключенията, предвидени в регламента. Ние искаме да има правна сигурност, искаме да има сигурност и за инвеститорите. В момента превозвачите могат да прилагат или да се ползват от изключения до 2020 година. Това трябва да остане, защото като законодатели не трябва да променяме правилата по средата на прилагането им и да създаваме правна неяснота. Трябва да отчетем също и състоянието на този сектор в различните държави и да излезем с едно по-балансирано предложение. Има и други аспекти, които изискват допълнителна работа. Считаме, че ЖП секторът трябва да бъде третиран като останалите сектори, без да му се налагат прекомерни тежести. Относно форс-мажорната клауза, следващите срещи, които предвиждаме, ще могат да доведат, надяваме се, до решаването на проблема, като разгледаме също и въпросите, свързани с отговорността. Това е сектор, който засяга ежедневието на хората и трябва да държим сметка за ефекта от това, което правим. Благодаря, господин Роде, имате думата. Благодаря. Е, искам да уважа преводачите и да говоря собствения си език днес. Датски. Искам да кажа, че често отправяме критики и когато има критики, е, трябва да си готов и да чуеш отговорите на докладчика аз няма да мога да го направя, тъй като имаме гласуване по авторското право в една друга комисия, Юри. Така че няма да мога да присъствам. За мен е много трудно да призная това, което споделя докладчика. Докладчика се счита принуден да действа, казва той, макар че има голямо политическо нежелание, а голямото политическо нежелание е насочено към неговата позиция. Има, естествено, големи разделителни линии. Зелените, либералите, ГУЕ са на гарата на пътниците, ако мога така да се изразя. И има други като господин Либерацки и хората от ТНП, които са на гарата на дружествата. Това са разделителните линии. Не разбирам защо трябва да отлагаме гласуването. Всъщност, докладчика не иска да откликне на позициите на другите, на мнозинството. Има компромисни предложения. Господин Ван де Камп говори за тях. Не виждам защо те не трябва да се гласуват и да се приемат. За нас е изключително важно правата на пътниците наистина да са в центъра. Каквото и да правим по отношение на единния билет, по отношение на правата на хората с увреждания, по отношение на обещетенията във връзка с закъсненията, каквото и да правим по всички други въпроси, в крайна сметка имаме отговорност пътника да стигне до крайната си дестинация. Мисля, че е малко странно, че в парламента като че ли винаги се опитваме да попречим на частните компании да си вършат работата. Когато става въпрос за държавни компании обаче, и тук трябва да спомена и ролята на съвета в преговорите, е, ние като че ли не желаем да действаме. Мисля, че трябва да сме много по-амбициозни. Предстои тристранен разговор с съвета. Защо обаче се полагат усилия да се подкопае нашата позиция? Спомена колегата от Екара нещо важно. Според него поне защитата на държавните дружества. Ролята на парламента не може да е да защитава държавните дружества. Не, нашата роля трябва да бъдем на страната на пътниците. Благодаря. Господин Крамер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците. Благодаря и за големия хубав букет, с който ме изненадаха гостите от Баден-Вюртенберг. Ние също гласувахме за това да се отложи гласуването. Това се дължи на факта, че сме намерили все пак компромиси и всичко е изяснено. Връщам се в офиса си и след два часа получавам имейл от различни групи, които а, казват това искаме да се допълни, това искаме да се допълни. Почти всички политически групи присъстваха и не може да се каже, че сега, че другите са виновни. Питам се, след като сме постигнали компромис, защо два часа след това отново се ам, отхвърлят а, те. През юли трябва да проведем гласуването, така или иначе, относно из, форс-мажор и клаузата свързана с него. Имаме но трябва да внимаваме, защото може да стигне до а, там, че да бъдат внесени около 10 000 жалби. О, хубаво е, че по този въпрос постигнахме компромис. Важно е да има някаква сигурност. Не трябва да, разбира се, това да е за сметка на пътниците трябва да действаме, както сме действали по отношение на другите видове транспорт. На второ място, качването на велосипеди в влака е нещо много важно, лично и за мен. Преди 10 години вече решихме, че във всички влакове, дори във високоскоростните, трябва да е възможно взимането на велосипед. Deutsche Bahn, немските железници, оказаха натиск на времето и ам, направиха друго предложение, за да не се възпрепятства по някакъв начин на пътуването на пътниците, но транспорт разцъфтява 20 000 растежа, 70 000 километра са на разположение в Европа, така че няма проблем. Компромис постигнахме, така или иначе и 8 велосипеди могат да, велосипеда могат да бъдат качени на всеки влак без проблем. Някои казват, като има толкова много велосипеди и детски колички и други колички, няма място за пътниците. Така или иначе, във високоскоростните влакове това не е проблем, защото преди това се прави резервация. Високоскоростните влакове в Германия са заети така иначе само на 60%. И ако не могат да се взимат, не могат да се качат велосипедите на влака, велосипедистите са принудени да прибягват към друг вид транспорт, към автобусния, Например, относно издаването на билети. Ние не искаме да има някакво раздробяване, искаме да има директни билети, които да се издават и независимо дали трябва някой да се прекачва веднъж два пъти или три пъти, трябва да има един билет. Това ам, вече се практикува в Deutsche Bahn и в ЕББ, австрийските железници, при нощните влакове. Още 90-те години това беше решено. Не, още през 20-30 години на 20 век беше взето това решение. 80-90 години нещата си функционират добре. Има някои оператори, които може да бъдат изключени. Трябва да се внимава. Всички европейски железници, дали са публични или частни, трябва да бъдат обхванати от тази система за издаване на директни билети, пътниците нямат представа кой е частен, кой е държавен оператор. Те искат просто да пътуват без проблеми. По време на следващото заседание, е в Сянка, можем да изясним тези въпроси. Ние искаме да има директни билети. Само по този начин железниците могат да използват своите предимства. От логична гледна точка те се справят отлично. Относно ам, органът за решаване на спорове. В Германия 80% от споровете се решават посредством такъв орган или помирителна комисия. Това ще е много добре, ако се случи и тук. Проблемът беше с хората с увреждания. Само гарите с 10 000 души пътникопотока, но това е само много малък дял от общия обем на гарите. В Белгия има много добър опит в тази връзка. Трябва да се използва компромисите, които ще приемам по време на следващата среща. Те трябва да имат своята състоятелност, за да можем да гласуваме през юли и по време на този мандат да се справим с това досие за правата на пътниците в ЖП транспорта. Благодаря, господин Крамер. Тъй като закъсняваме, ще огранича времето за изказване. Госпожо Андерсен, разполагате с минута и половина. Благодаря. Знаете, че колегите от социалистите и демократите внесоха голям брой изменения към този доклад, така че аз не съм съгласна с господин Роде. Знам, че той се гласи да напусне залата. Не приемам обаче обвинението, че защитаваме правата на пътниците. Аз искам да подкрепя докладчика в онова, което той казва. Например, отговорността на превозвачите. Господин Крамер говори за единните билети, за пропуснатите връзки. Предложението на комисията дава права на пътниците тогава, когато те купуват билети от повече от един търговец, дори когато става дума за пътуване до крайната дестинация. Само, че това не беше отчетено и аз мисля, че ние би трябвало да укрепим компромисните текстове и да подчертаем дебело, че е, може по-лесно да се търси обещетение, независимо е, от това за колко продавачи или търговци става дума. Има голяма празнота по отношение на единните билети. Всъщност, е, може и да се предлагат сега по силата на предложението единни билети, но те вероятно ще бъдат много скъпи. Изменение 328. Обърнете внимание – 12 колеги са го внесли и искат да подобрят предложението на комисията. И на второ място относно приложеното поле. Съгласна съм с Крамер. Дали трябва да има ограничено виждане спрямо приложеното поле? Има решения на съда, свързани с въздушния транспорт и те доказват, че не трябва да се ограничаваме по отношение на международния обхват. Затова приканвам всички да разгледат много внимателно и тези конкретни текстове. Благодаря. Кой се е записал сега? Аз лично също искам да се изкажа. Не може да се отрича факта, че Европа много изостава по отношение на превоза на велосипеди във влаковете. Нека да ви дам информация. 26% от пътуванията в Холандия са с велосипеди. В Дания процента е 19, в Германия 10. Как тогава, колеги, обяснявате вашата неохота като се има предвид колко много хора искат да използват велосипеди. Те не замърсяват околната среда, защото трябва да стоят по пероните и да се чудят какво да правят с велосипеда си. Съм внесла изменение да има задължително 8 места за велосипеди в бързоскоростните и други влакове при разумни цени и възможност да се резервират места онлайн, когато се купува нормален билет. Това не е нещо извънредно като искане. Виждаме как се развива мобилността и все повече хора използват велосипеди или електрически велосипеди. Ние, ние трябва да приветстваме това, защото това защитава чистотата на въздуха и също държи сметка за климатичните изменения. Затова нека да направим влаковете съвместими с исканията на гражданите да използват велосипеди и да направим нещо за нашата планета – по този начин. Би било добре да се съдържа това послание в доклада. И така, продължаваме с следващите изказвания. Госпожа Гресветер. Благодаря, господин председател. Ще се спра на четири неща. Положителен аспект е, че се зачерва клаузата за форс-мажор няма как да се поема отговорността при лошо време и, както каза господин Камер, също ще е трудно да се определи това понятие. Така че това е нещо положително. На второ място за мен е важно да се изясни въпроса с обещетенията, особено когато говорим за международни ЖП оператори. Няма ясно определение за това какво е регионален транспорт. В отделните държави членки понятията са различни. Хубаво е да има едно едино понятие и да постигнем компромис. Имам въпрос към докладчика. Защо тези изключения на национално ниво са възможни само в продължение на 12 месеца след влизането в сила на този законодателен акт? На трето място, оказването на помощ на лицата с ограничена мобилност, българите. Тази тема трябва да бъде подсилена и ние подкрепяме изцяло предложението относно онлайн предлагането на билети. Когато се продават билети онлайн, то съответния оператор трябва да гарантира качеството им. Не може само да трупат печалби без да поемат никакъв риск. За мен е важно правата на пътниците в ЖП транспорта да бъдат подсилени, но трябва да има един подход, който да е реалистичен и изпълним на практика. Благодаря на докладчика и искам да кажа, че подкрепяме компромисните му изменения. Мадам Грасуета, месье Ред, ви voulez reprendre la Oui? Искате ли отново а, думата? Благодаря. Съвсем накратко, в отговор на господин Крамер. Той инсинуира, че тук има партии, които в хода на преговорите не са застанали зад компромиса. Искам да отхвърля категорично. Категорично. Напълно вярно е, че НП и либералите може да са на една позиция по отношение на някои мерки за сигурност в областта на специални видове транспорт, но това не означава, че ние се отменяме от компромисите по принцип. Не, ние стоим зад всеки изкован компромис и в този случай не сме се отменяли. Господин Крамер, имате по-малко от минута, за да отговорите. Не може да се превръща това в разговор между двамата. Господин Крамер, имате думата. Не съм казвал, че вие сте против компромисите. Аз казах, че сме имали среща. постигнахме компромис за а, качването на велосипеди във влаковете. И два часа по-късно получаваме имейли от две политически групи, че трябва да бъдат въведени, да бъдат направени други изменения. Това имах предвид. Аз искам отново да а, върнем този компромис, който постигнахме нека да сме самокритични и ам, да се придържаме към, към компромисите, които вече сме одобрили. Си, месье Крамер. Благодаря, господин Крамер. Би било добре да изпиете едно кафе заедно и да постигнете компромис, тъй като мисля, че имаме едно и също мнение по въпроса, но изразено по различен начин. Представители на комисията има думата. Казвам се Елизабет Котхаус. Благодаря за този оживен дебат по нашето предложение. Мисля, че дебата показа, че най-вече въпросите за единния билет, за велосипедите са много важни. Те са важни и за съвета. Мисля, че имаме нужда от балансиран подход. Става дума за преработка. Много е важно да има споразумение между трите правни служби за това, кои е, части от текста ще бъдат е, положени на преработка. Ние искахме да имаме бързи резултати, да преминем бързо през този процес на преглед. Тъй като нямаме кой знае колко време, няколко думи за единния билет. Много е важно да се уточни въпроса за отговорността. Има много начини това да стане, но когато погледнем различните възможности, във всеки случай трябва да решим въпроса с отговорността, иначе много трудно ще се осъществи на практика това, което предвиждаме. Това исках да кажа. Готова съм да говоря допълнително по всички важни въпроси. Ако имате нужда от помощ или от пояснение, винаги сме готови да ви помогнем. Благодаря. Благодаря на Европейската комисия. Господин Доклаче, господин Либерацки, разполагате с минута и половина за заключителни думи по тази тема. Благодаря за коментарите. Благодаря за това, че се съгласихте да ми дадете думата отново. Съвсем накратко. Скъпи приятелю Ван де Камп, не можем да говорим за натиск по време на приемането на компромисите. Те бяха приети. Там беше правната служба и аз попитах Доминик дали сме направили правилното нещо и той каза, че това е така. Много се очудвам от това, което казваш сега. Казахме, че ще премахнем форс-мажор, за да избегнем осложненията, но съответно пък стигнахме до тези 75%. По отношение на казаното от Алде, не можем да нарушим основни принципи на европейската транспортна политика. В този случай искаме да имаме стабилни железници. Искаме железниците да получат и по-голям пазарен дял спрямо другите видове транспорт. Не можем да кажем, че тъй като има държавни железници, трябва да ги унищожим. Не. Те би трябвало да просъществуват и да работят както трябва. Не е вярно, че има правилна регулация. Аз мисля, че има свръхрегулация. И трябва да сме наясно по този въпрос. На следващо място. Предпочитам хората да участват в заседанията и след това да коментират. Господин Мозели присъстваше по отношение на изключенията, приехме следния компромис. Новите решения ще се прилагат в един период малко след приемането и влизането в сила на регламента. Не веднага. Да речем 2022. Защо? Защото трябва да се уточнят и въпросите с продължаването на финансирането и инвестициите в железниците и железопътните проекти. Загубихме и изнесохме по някакъв начин предложението за форс-мажор, но пък постигнахме други компромиси, например за единния билет. Колеги, ако сложите отговорността върху превозвачите, то тогава търговците ще продават билети по един високотехнологичен начин, ще регистрират печалби, но няма да носят никаква отговорност при евентуални засечки. Затова мисля, че тук трябва да намерим компромис. Всеки трябва да носи частична отговорност за част от услугата, която предлага. Благодаря за дебата, благодаря за похвалите и накрая нещо, което забравих, госпожа Грас Вандер попита за сроковете за изключенията и за регионалния транспорт. Всъщност всичко това е част от четвъртия железопътен пакет и от задължението за предоставяне на обществени услуги. И там трябва да се види определението за местен и регионален транспорт. Има, между другото, определение на субсидиран а, транспорт, така времето ми приключи. Благодаря. Благодаря, господин Либерацки. Вече споменах, че ще се отложи гласуването. Допълнително ще уточним даната. Надяваме да намерим съвместно решение. Сигурна съм, че ще постигнем успех. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и микробуси. Докладчик е Кристин Риво Делон Бонфла. След това ще слушаме докладчиците в сянка и ще чуем становището на Европейската комисия. Госпожо Бонфла, имате им думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Това становище над 300 изменения бяха внесени в това становище. 26 юни беше предвидено гласуването. Има 10 компромиса по отделните членове и 6 по съображенията. На 10, на 10 юни ще се гласува, а през септември в водещата комисия ЕНВИ. Това ще бъде на 10 септември. Има доста аспекти в текста, които са свързани с намаляване на емисиите на СО2 и приемането на по-представителни тестове. Що се отнася за целите за намаляване на СО2 до 2025, за сега не е постигнано съгласие, но вървим натам. Искаме да се постигнат бързи резултати, без да се изчаква чак 2300 година, тъй като това е от общо интерес за обществото. Освен това, разчита се на добрата воля на производителите на автомобили. Ние трябва да направим всичко за постигане на резултати, свързани с намаляване на измененията на климата. Много трудно е да се изчака постигането на компромис, който да бъде приложен на практика в съответствие с споразумението от Париж. Тъй като ако не се положат усилия в сферата на транспорта за намаляване на емисиите, това трябва да се компенсира с намаляване на емисиите другаде. Това ние искаме да се положат максимални усилия от производителите на автомобили, за да отговорят на новите стандарти, но също времено да запажат конкурентоспособността си в световен мащаб, защото това е сектор, който е важен за всички економики в Съюза. Ще е трудно да се направи това, което желаем, но планетата го заслужава. С удоволствие ще чуя становищата на колегите за крайните, за междинните цели, за изискванията към автомобилостроенето. И това е всичко. Госпожо председател, на този етап очаквам с нетърпение да чуем мнението на колегите, заедно да можем да постигнем компромис. Благодаря, госпожо Далон. Господин Ван Декамп има думата. Госпожо председател, благодаря ви наистина и по това досие ще представлявам докладчика в Сянка от името на НП, господин Салини. Той ми предостави следния текст. На първо място той благодари за предложението на комисията. Смята, че предложението отговаря на съответното ниво амбиция и реализъм. Той и НП съответно споделят безпокойството, свързано с нивото на емисии от автомобилния транспорт. 76% от емисиите се отрежат на автомобилния сектор. Относно КОП 21, трябва да вземем предвид решенията там и ние в комисията Тран също трябва да си извадим полките, за да можем да постигнем декарбонизацията в автомобилния транспорт. Ние сме готови да подкрепим колегата Кристин в това отношение, за да постигнем компромис. Известно е в ФНП, е че ние сме против това само автомобилостроенето да бъде държано отговорно и да бъде наказвано. Както е известно, ЕНБ, както и господин Салини, подкрепят един подход, който да е технологично неутрален. Това означава, че декабурни, декарбонизацията трябва да е свързана с голям набор от решения, които да са реалистични. Има различни технологични решения, които трябва да бъдат ускорени, но някои от тях са отхвърлени. В тази връзка господин Салини привлича вниманието към фактор за коригиране на въглерода трябва да и се вземе предвид съотношението между всички видове горива и трябва да се има предвид, че някои от тях и тяхното производство не е толкова замърсяващо, колкото е замърсяващо производството на бензин могат да бъдат постигнати добри компромиси, що се отнася до оценката на жизнения цикъл. Много групи са внесли изменения по този въпрос. По-рано казах, че днес става въпрос не само за това да се санкционира автомобилния сектор и автомобилостроенето, а всички вериги трябва да бъдат взети предвид, които обхващат оценката на жизнения цикъл. Що се отнася до целите, господин Салини е разочарован, че има много изменения с много данни, които не ам, са взети предвид изцяло при сформирането на компромисите. Данните се отнасят от 2025 до 2300, но тези данни трябва да бъдат обсъдени допълнително. Освен това, той посочва, че при различните нива на амбиция трябва да се вземе предвид, че трябва да се прави разлика между МПС, автобусите и микробусите, но това вече до известна степен е взето предвид от докладчика. Златъски, la parole Господин Тошановски, има думата. Мерси, мадам ля президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да заместя господин Тушеновски. Извинявам се, той отсъства поради това, че е участвал в късен триалог относно енергийния съюз и неговото управление. И така, какво казва той? Искам да благодаря на докладчика за първите компромисни предложения. Ще очертая сега важните области за нас. Важно е да се осъзнае връзката между целите за 2025 и 2030 година първия жалон 2025 година не трябва да бъде чак толкова амбициозен. С цел да се гарантира, че ще имаме правилната пътека за постигане на реалистичните цели до 2030 година. В тази връзка принципа за технологична неутралност трябва да бъде гарантиран, когато се преговарят целите до 2025 и 2030 година. В заключение, колегата смята, че трябва да се постигне добър компромис, балансиран компромис и е готов да работи с докладчика и другите колеги. Благодаря, господин Златовски. Господин Радош има думата. Нашата позиция се доближава до тази на комисията относно целите до 2020-2025 година. Остава възможност, разбира се, да бъдем по-амбициозни. Целите трябва да бъдат постигнати. Целите за 2025 година трябва да бъдат обсъдени допълнително и може би тези цели да бъдат постигнати до дори 2026 или 2027 година. И има автомобили, които са по-стари, дори на 11 години. Предлагаме в тази връзка изменение, което да ам, съдържа в себе си предвиждането на стимул а, за използването на альтернативни горива. Благодарим за сътрудничеството и се надяваме, че ще постигнем компромис. Beaucoup, monsieur Rados. Господин Бас Еквот има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за първите компромисни предложения. Всъщност на последното заседание на докладчиците накратко ги обсъдихме. Идната седмица ще ги обсъдим по-подробно. Ние също искаме с нетърпение да видим компромисите. По някои въпроси можем да постигнем компромис. Например, анализа на жизнения цикъл. Много се радвам, че има подкрепа за такъв анализ и то сред всички партии. Когато говорихме за биогоривата, никой не искаше да го направи. Сега, когато говорим за електроавтомобилите, всички искат да го направят. Очарователно. Надявам се и подчертавам, че ще се разгледа пълния жизнен цикъл. Съответно, трябва да разгледаме жизнения цикъл не само когато говорим за електрически автомобили, но и за биогорива и за всички други възможности. Относно технологичната неутралност, Искам да успоря казаното от колегите. Къде беше искането ви за технологична неутралност, когато говорихме за биогорива? Всеки искаше да има цели, подцели, подподцели и подподподцели и сега изведнъж трябва да сме технологично неутрални. Всъщност, последователността не е силна черта на много от колегите, това е жалко, но ще трябва да го приемем. По отношение на целите, не можем да отречем, че света се придвижи напред. Дори един германски министр на околната среда казва, че целите трябва да са 50%. Германско министерство. Германия не е особено известна с големите си амбиции по отношение на автомобилите и въпреки всичко тяхното министерство предлага 50%. Настоящите цели в Европейския съюз са недостатъчни, ако искаме да изпълним споразумението от Париж. Вчера, когато се срещнаха Меркел и Макрон, те много говориха за бежанците и за еврото. Казаха обаче, че Европа трябва да работи по-амбициозно във връзка с бъдещата КОП-24. Така че, не би трябвало да изоставаме. Господин Ван де Камп каза, че всички отрасли трябва да е, дадат своята дан, не трябва да се наказва само автомобилния сектор. Аз не мисля, че го наказваме. Това не е част от предложението на комисията. Всъщност за автомобилния сектор има доста стимули. Ако говорим за Париж и за по-амбициозните цели, не трябва да забравяте, че най- разходоефективната мярка, която можем да предприемаме, е да направим автомобилите по-ефективни по отношение на емисиите на въглероден двуокис. Много проучвания имаме по отношение на СТЕ, по отношение на земеделието. Нещата не са лесни. Всички проучвания обаче показват, че Европа може да се справи много добре по отношение на емисиите на въглероден двуокис от автомобили. Подобни мерки са много важни, за да може и държавите членки да изпълнят целите си в рамките на регламента за споделяне на усилията. Ето защо трябва да положим малко повече усилия сега, за да може страните да изпълнят своите цели до 2030 година. Ако не го направим за транспорта, може би ще има изоставане и по отношение на сълското стопанство. Мисля, че всички, които искат страните да си изпълнят задълженията в рамките на регламента за споделяне на усилията, трябва да признаят, че предложението на комисията не е достатъчно. Може би е дошло времето комисията да промени своята позиция, защото ако по това досие се провелим, страните ще предприемат много неразходоефективни мерки. През ноември, според мен, ще стане ясно, че целите ще трябва да бъдат завишени. Комисията едва ли ще действа, може би ще си кара по-старому. Да се надяваме, че следващия път ще чуем нещо наистина по-амбициозно, нещо ново, защото имаме нужда от мерки бързи и отчаяно приложени. Благодаря, господин Екот. Трябва да сме по-дисциплинирани с времето, иначе ще е трудно. Сега давам думата на господин Рике за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратък. Има някои въпроси, по, което, по които можем да се договорим за системата за тестване на емисиите, новият цикъл, свързан с това. Искам обаче да подчертая следното. Целта доколкото а, разбирам, а, се отнася за а, период до 25-та. И това ще стане чрез въвеждането на автомобили с нулеви емисия. не преминаването към альтернативни горива, биогорива и други. Но ако искаме 50% от автомобилите да са електромобили, това означава ще има отразение, отражение върху броя на работните места. Но ако няма продажби на този автомобили, тъй като не са решени всички проблеми с батериите, това ще има отражение върху економиките на държавите, които предлагат тези автомобили, поради липсата на продажби. Също и загуби ще има по отношение на горивата. За това трябва да внимаваме как ще постигаме поставените цели. Следващият оратор за минута и половина. Благодаря и благодарим на докладчика. Винаги с пръст се посочва автомобилния сектор, когато се говори за нивото на емисиите но трябва да се прави разлика между частните автомобили и търговските превозни средства. В търговския сектор е, също има доста е, висока степен на използване на альтернативните технологии, като альтернативни горива и други. Ефективността трябва да е цел като цяло, когато говорим за алтерните горива, могат да се правят спестявания по такъв начин. Трябва да вземем предвид, освен това, цялостния жизнен цикъл на автомобилите. Необходимо е да разглеждаме не само новите автомобили, но и съществуващите вече такива. Трябва да помисля само за тези, които ще бъдат произведени и продадени, но и за тези, които вече са в движение. Противен случай, противен случай само ще представяме данни, но няма да решим проблема. Господин Крамер, имате думата. Господин Ван де Камп каза, че не трябва да се санкционират автомобилите, но трябва точно така да постъпим, защото в от 90-те години насам този вид транспорт е нараснал и в Германия има 5 милиарда евро, които се предоставят за електроавтомобилите и ВИ трябва да вземат вече дял от 50%. Госпожа Меркел каза вчера, че спирането на измененията в климата ще е много скъпо, но ВИ се спират, се стопират, за да се даде бъдеще на производството на твърди горива. Е, в Германия се предвижат субсидии от 18 евроцента на литър. Това е ам, лудост. Токът не идва от, а, директно от контакта. Трябва да се види от какво се произвежда той. Работни места. Даймлер Бенц от 20 години предприемат мерки – е, за да се подобри мобилността. Тогава Даймлер е, започна да строи товарни автомобили, влакове, а сега се концентрират само върху производството на автомобили. Ако бяха продължили с тази тенденция от тогава, щяха да имат по-големи възможности. Можеха да продължат да си строят влакове. Автомобилната индустрия трябва да се промени. В противен случай ще си изкопае сама гроба. Има много производители, които игнорират от години альтернативните горива и за това ще изпаднат несъстоятелност. Съвсем накратко. Относно неутралната неутралността на технологиите. Либералите винаги са били за това, но това не е единственото решение. Трябва да се види откъде идва електричеството, как се произвеждат акумулаторите, как стои въпроса с емисиите от превоза по море. Технологичната неутралност за нас е важна и пледирахме за нея, сигурна съм. И има, необходимо е да има альтернативна инфраструктура за ВИ предвиден е, е мобилността, альтернативни горива и е хубаво да се вземе предвид този микс. Така ще можем да по-лесно да постигнем целта за декарбонизацията. Леко благодаря, госпожо Майснер. Сега давам думата отново на представителя на Европейската комисия. Господин Артуи, къде сте седнали? Имате думата. Благодаря ви много. Аз не говоря от мое име, от името на Европейската комисия. Мисля, че господин Айкхот се обърна към мен. Мисля, че ние излязохме с балансирано предложение не е само по отношение намалението на емисиите на парникови газове, но и това, което е свързано с потребителите, с иновациите и колко бързо да ги внедряваме. Това предложение ще доведе до резултати в оценката на въздействието, почти поне за 40% цел от Европейския съюз, както обещахме в Париж. Това е напълно ясна цел. Необходимо е, ако е наложително, можем да дадем допълнителни пояснения. Така че това не е прекалена амбициозност от страна на комисията. Миналата вечер стигнахме споразумение по енергийната ефективност. Там също да има 35% вместо 32%. Възобновяемите енергии също имаме завишаване на, на целите. Тоест, ние по този начин ще постигнем повече от 40%. Това, което е важно за автомобилите, е колко бързо може да се промени този отрасъл в Европа. Това са въпроси, които са свързани с заетостта в частност, тъй като ако извършваме бързи промени и искаме намаление 50-70%, това не е обхванато от оценката на въздействието и не сме наясно какъв ще бъде ефекта, колко драстичен ще бъде той. Но може да се очаква, че ефектът ще бъде доста драстичен и дали секторът ще може да се справи с темповете на промяна, без да се стигне до сривове. Мисля, че това няма да е разумно решение. Втората сфера, ясно е, че що се отнася до електромобилите, има доста стимули, които са заложени в предложението да се премине към автомобили с нулеви емисии, което означава електромобили също. Но един от проблемите е свързан с производството на батерии. Това да стане в Европа, тъй като това ще се отрази на заетостта в Европа положително. Освен това са необходими инвестиции, планиране, 2030 година е само след 12 години, т.е. темповете на промяната са много важни. Освен това се води дискусия за суровините, свързани с производството на батерии. Вече забелязваме, че има покачване на цените на някои суровини, например на метта ако искаме по-високи цели да бъдат заложени от тези, които се предлагат от комисията, това може да доведе до сривове в предлагането и търсенето на тези суровини и вместо да падат цените на батериите, при един плавен преход може да се стигне до много по-високи цени на батериите, което поне през преходния период ще бъде в ущърп на въвеждането на автомобили с нулеви емисии. Трябва да отчитаме количествените аспекти и надяваме се след няколко седмици да разполагаме с повече резултати, които да покажем на парламента, за да проведем дискусия през едните месеци по тези въпроси. И на последно място, предложението на комисията, що се отнася до изпълнението, е доста ясно. Става дума за продължаването на системата, която е вече позната с някои усъвършенствания, преминаване към нов цикъл за изпитвания, за да не се стига до резултати, както при предходния цикъл, но се боим, че има твърде много осложнения, които се предлагат към нашето предложение. Разбира се, цикълът е важен, трябва да се разгледа трябва да има задължение всяки автомобил да покаже какъв е жизненият цикъл. И това се спомена господин Еклот. Трябва да се направи пълен анализ на целия жизнен цикъл. Това е важно изискване за производителите на автомобили, но според мен това няма да е оправдано. Що се отнася Всъщност да чувам също, че коефициентът за коригиране на емисиите на СО2 е също важен е аспект. Ние не искаме да имаме дублиране. Да, приключвам, госпожо председател. Имаме цел за използване на ВИ в за горива. Не искаме да има двойно субсидиране или двойно отчитане на това, което се а, прави. Това би било неразумно, затова трябва да разгледаме административните аспекти, свързани с предложението. С това приключвам моите бележки и очаквам да имаме тясно сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка през идните седмици и месеци. Председателят, благодаря за изказването на представители на Европейската комисия. Сега нашият докладчик по становище, госпожа Бонфла, има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние се занимаваме с горивата за селското стопанство. Сега се занимаваме с този сектор но трябва да се държи сметка за различните категории автомобили, тъй като те имат различни емисии. Ние а, знаем, че трябва да се замърсят, а, да, трябва да се намалят всички замърсявания а, съгласно а, протокол протокола от Париж. Трябва да се отчитат всички предложения, свързани с свеждането на емисиите до нула от автомобилите, но не само водородът може да допринесе за това. Аз не читам, че в Комисията по транспорта има някой, който да е против автомобилния сектор. Ние всички искаме да защитим нашата индустрия в Европа но този автомобилен сектор в е, Европа не трябва също да бъде в е, поставен е, в затруднено положение пред конкуренти, например, от Китай, където се предлагат нови автомобили при много по-низки цени, отколкото тук. Трябва да се отчита всичко това, да се отчита и социалният аспект, ефекта върху околната, върху околната среда и върху заетостта. но не можем а, да оставяме автомобилостроението а, да бъде в а, среда, при която ще намалява тяхната конкурентоспособност. По въпроса за съществуващите вече автомобили, както беше повдигнат този въпрос от някои от колегите, аз искам а, да направя някои предложения от самото начало в становището ни относно тези автомобили, но ни беше казано, че това не е темата на доклада. Всеки път а, ние разглеждаме нещата на парче, а не в тяхната цялост. Мисля, че на това ниво също трябва да се намери решение. Може да бъде някакъв допълнителен доклад относно амбицията. Какво искаме ние? Дали искаме автомобилостроението да бъде по-малко замърсяваща, да бъде в една по-благоприятна конкурентна среда или пък поради опасение, че имаме някои средносрочни цели, ще доведем до загуби в този сектор в Европа. На 26 юни отново ще разгледаме тези въпроси. Благодаря, госпожа председател. Аз също ви благодаря, госпожа Реводалон. Гласуването ще бъде на 10 юли. Благодаря ви много. А сега веднага пристъпваме към публичното изслушване относно цифровизацията на транспорта. Je vais demander à nos experts de bien... Към да дам възможност на експертите да заемат местата си тук до мен. Добре дошли в Комисията по транспорта на Европейския парламент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 Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Добре дошли на представителите на стартиращите предприятия. Bonjour. Добър ден. Не се притеснявайте. Займете местата си. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Преминаваме към това публично изслушване за цифровизацията в сектора на транспорта. Комисията по транспорта реши да организира това изслушване, тъй като, както знаете, цифровизацията все повече присъства в ежедневието ни, включително и в транспортния сектор. Считам, че всички сме имали известен опит, свързан с цифровизацията на този сектор или като консултираме а, графика, или като използваме GPS в автомобилите си, или като правим резервации онлайн. Говорим също за автономни автомобили, като бъдещето за използване на цифровия сектор за споделения транспорт. Така че има големи промени в мобилността, което в скоро близко бъдеще ще доведе до сериозни промени в предприятията, така и сред използващите транспортни услуги. Освен това, това ще осложни и инвестициите тези инвестиции могат да подобрят ефикасността, обслужването на клиентите, да се подобри също и доходността на транспортния сектор. Целта на това изслушване е съвсем ясна, а именно да изслушаме представители на високо ниво в сектора на транспорта и туризма относно цифровизацията, за да можем да разберем докъде сме стигнали и какви са новите предизвикателства, които ни очакват. Трябва да видим по какъв начин този сектор и основните играчи, публичните а, услуги а, ще се адаптират а, към тези промени, свързани с цифровизацията. Искам да ви приветствам най-сърдечно с добре дошли в Комисията по транспорт и ви моля да се съобразите с времето, което ви е дадено като оратори. Ще бъда непреклонна. Всеки от вас ще разполага за презентацията си с по 5 минути. След това ще дам думата на депутатите да ви поставят въпроси. Е, но преди това, скъпи колеги, позволете ми да благодаря и да пожелая всичко най-хубаво и добре дошли на четвъртата спечелили Европейската награда за стартиращи предприятия, свързани с мобилността. Коколи, Мас Глобал, Каргонекс и Клаксит, които са тук, за да представят своите стартапи. Те ще разполагат с по 3 минути, за да направят кратка презентация. Така че след малко ще ви дам думата. Сега искам да дам думата на трима експерти и след това да се обърна към вас като представители на тези спечелили конкурса стартиращи предприятия, за да представите вашите решения. Господин Кленер, добре дошъл. Вие сте генерален секретар на Европейската асоциация за технологии в в сферата на транспорта. Разполагате с 5 минути. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Имате думата. Искам да напомня, че всичко се предава на живо по интернет и може да бъде следено от много хора по този начин. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще говоря на английски язик. Благодаря ви за вашата покана. Кристоф Кленер се казвам от ЕЦА. Няколко думи за нашата асоциация. Това са предприятията, които ние представляваме. Говорим за индустрия, за независима дистрибуция на, път, на услуги при пътуване. Ние е, разпространяваме информация за отделните видове услуги, за техните цени и даваме възможност на пътническите агенции, на потребителите да резервират тези услуги на едно място и разбира се да се възползват от прозрачността. Цифровизацията в транспорта е нещо, което ни съпровожда през последните 30-35 години. Ние сме един от първите сектори, които прегърнаха тази идея за цифровата технология, дори и преди съществуването на интернет. През 70-80-те имаше друга резервационна система, която се ползваше. Революционира се с времето начина по който се е, резервират пътуванията. През последните 30-35 години станахме свидетели на различни видове технологични революции за разпространяване на пътнически услуги. В също времено бяхме изправени пред редица предизвикателства. Ще спра и на тях след малко. Какво означава независима дистрибуция на услуги от авио от въздухоплаването? Както знаете, едно от големите постижения на Европейския съюз, според мен, е либерализация на въздухоп... Е либерализацията на въздухоплаването. Но ако нямахме от отворен пазар за дистрибуция, нямаше да могат потребителите да се възползват от тези възможности. По този начин се дават равни права на всички оператори да действат в рамките на платформата и всички потребители разполагат с достатъчно информация. Необходими са гаранции, за да се осигури прозрачността, Имам и кодекса на поведение и други възможности, които се използват много ефективно, така че потребителите да имат по-добър достъп до информация за отделните възможности и цени на услугите. Както много от вас знаят, има такива, които нарушават правилата и дискриминират платформите, и пътническите агенции, които дават право на избор на потребителите. Някои налага допълнителни такси за всички билети, които не са закупени от потребителите директно от авиокомпанията. Освен това, те задържат част от информацията, не я предоставят на потребителите, които решават да използват каналите за дистрибуция. Какво трябва да се направи? Ние сме подали жалба официално към комисията. Комисията не е направила нищо през последните три години, въпреки че уж води разследване. Създава се правна несигурност и правен вакуум по този начин. Всички големи ави, големи авиокомпании дискриминират потребителите, които искат да сравняват цените на услугите им. Ние искаме да се спазва принципа за открита и прозрачна дистрибуция на съответните услуги. Прозрачността за потребителите обаче е под заплаха. Либерализацията от 90-те години е застрашена. Моят призив към Европейския парламент е следният. Вие като съзаконодател трябва да призовете комисията да прилага изцяло правилата и да санкционира поведението на някои от авиокомпаниите. Вие сте наложили тези задължения. Вие сте дали това задължение на комисията, трябва да го вземе на сериозно. Трябва да се преразгледат правилата в тази област, да се постигне прозрачност за нашите потребители и лоялна конкуренция. Благодаря, господин Кленер. Продължаваме с вторият ни експерт, господин Давин Бачелор. Вие сте ръководител на отдела за международни отношения в Сезар. Вие ще ни говорите за качеството на въздуха и за интелигентни решения в тази сфера. Имате думата. Благодаря. Благодаря, че давате възможност на Сезар да се изкаже днес. Нямам кой знае колко време, затова ще кажа няколко думи за цифровизацията в общия контекст. След това ще говоря за дроните и за новото пространство. Вероятно, много от вас познават Сезар, съвместното предприятие. Ние сме публично-частно партньорство, създадено през 2007 година. Ние отговаряме за технологичния стълб на единното европейско небе и нашата задача е да осигуряваме координация и да подпомагаме европейския генерален план, в който са очертани и стратегиите за модернизация на управлението на въздушния трафик в Европа. Е, работим с над 100 компании, имаме много членове, работим с представители на научните среди. Целта е да обединим ресурси, за да модернизираме управлението на въздушния трафик в Европа. Защо говорим за цифровизация? Разбираме, че бъдещето на авиацията ще се промени драматично в бъдеще. Наред с прогнозите за голям растеж в рамките на традиционната авиация, има и нови играчи в небето. Има нови стимули за това голям брой жители в градовете, растеж на населението като цяло. Всичко това ще доведе със себе си нови форми на мобилност в градските райони. Технологиите напредват много бързо, особено в областта на автоматизацията с помощта на а, така нареченото машинно учене и с така наречената а, интелигентност с изкуствен характер. Съвсем скоро можем да имаме стотици хиляди свързани превозни средства в небето. Сезар създава технологичните блокове за подкрепа на тази система на бъдещето. Ние създадохме съвсем скоро първите 63 свързани решения. Те са част от нашия каталог. Имаме 160 проекта, по които работим в момента, които покриват различни типове дейност с научен характер. Много от тези проекти са свързани с цифровизацията. Цифровизацията подкрепа много различни елементи, няма да навлизам в подробности за какво става дума. Основно автономия, свързаност, виртуализация, там където помощните услуги няма нужда да са физически свързани с въздушните блокове, които подкрепят, анализ на данни, проучване на данни и много важно естествено киберсигурност и безопасност. Всичко това са ключови аспекти на цифровизацията в рамките на авиацията. Сега по отношение на дроните. Става ясно, че пазара на дрони се разраства много бързо. В него има много възможности за развитие на обществото и ето защо Европейската комисия създаде рамката за интегриране на дроновете в европейското въздушно пространство. Интеграцията трябва да започне през 2019 година. Миналата година Сезар създаде една нова пътна карта, посветена на така нареченото U-Space. U-Space представлява новото небе, новото пространство, в което властват автоматизацията, цифровизацията на услугите. Скоро ще имаме безопасен достъп до небето за голям брой дрони, благодарение на цифровизацията. U-Space създава рамката за улесняване на достъп до въздушното пространство на различни средства възоснова на тази пътна карта, която ние разработихме. Виждате, че тук има 4 подкатегории от U1 до U4. U1 представлява базовите услуги, които би трябвало да работят в следващата година. След това имаме и различни проекти, които разработваме заедно с ЕАСА. По-късно тази година ще разгърнем и демонстрационни дейности в рамките на подчаст от 2. Там има различни операции. Около 25 милиона евро сме инвестирали като цяло в различните демонстрационни и научни дейности. Скоростта на иновациите се засилва. Това е едно предизвикателство за сектора на авиацията, тъй като технологиите не напредват особено бързо в този отрасъл. Цифровата трансформация вече тече в авиацията. Сигурността, безопасността са много важни. Те ще бъдат в основата на системите на авиация в бъдеще и съвместното предприятие Сезар е двигателя за тази цифровизация в европейската авиация, която предстои в бъдеще. Сезар. Благодаря ви много, че ни представихте програмата Сезар. Давам думата сега на господин Гер Муске, експерт в областта на свързаните автомобили и open source. Добре дошли! Вие сте основател на хакери срещу природни бедствия. Имате думата. Имате думата за 5 минути. Очакваме с нетърпение да изслушаме вашето изложение, тъй като ние следим много отблизо тези въпроси тук в Комисията по транспорта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази покана. Аз съм председател на ХАНТ. Ние работим за превенцията на природни бедствия. Благодаря, че имам възможност да представя ХАНТ. Ние редовно работим в тази област, особено в най-отдалечените райони. Аз съм в, от Гладелупе. Ние работим срещу а, цунами, за предотвратяването на подобни бедствия. Така че а, набираме нужната нижните познания и технически способности в тази сфера. Използваме Open Source, Open Data и Open Hardware. Open Data е задължение за много от държавите и региони да предоставят информация, която е публична. Аз работя по OpenStreetMap. Това е проект. Предполагам, че всички знаете какво означава това. И у нези, които не знаят, също няма проблем. Това е проект, който тръгва от Европа, от Обединеното кралство. Това е картография, нещо като Википедия. Има милиони ползватели, които картографират своите градове, транспортните а, схеми, както и туристическите обекти. Това е едно от най-добрите средства за постигане на иновации в транспорта. Ако няма инове... иновации, няма да има суверенитет, няма да има положително развитие, ако наличните данни а, са монопол на определени а, предприятия и ако само някои имат достъп до тези картографски данни. Затова и този проект цели да предоставя безплатно и да прави достъпно за всички използването на тези картографии. Ние имаме доста дружества, които работят по изготвянето на данни и безплатни софтуери, за да може да се установява в реално време местоположението, да речем, на влакове, на пътници. Също има асоциации които работят по събирането на данни и предоставянето на достъп. Има доста стандарти, които са на лице в сферата на сектора на авиацията, също в корабите. Могат да се публикуват в реално време къде точно се намират превозните средства. Това е важен стандарт, тъй като позволява всички да имат един и същи шанс да достигнат до тези транспортни данни, също да прилага новаторски решения. Освен това работим по създаването на хардуер – който позволява да се проверява доколко сигурни са системите в автомобилите, да речем. От 2012 в Европейския съюз има задължението да разполагате с устройство, което да измерва налягането в гумите и температурата. Така че ние работим по хардвер за да може да се следи това. Някои казват обаче, че това може да доведе до злоупотреба с лични данни, ако попаднат в погрешни ръце. Ние като граждане също има какво да допринесем като иновации – ние сме инженери и техници, така че иновациите не са нещо, което е монопол на големите корпорации или пък държавни организации. Ние работим с много такива граждански асоциации за иновации, които да допринасят за подобряване на транспорта. Благодаря ви, господин Муске. Изчухме първите трима оратори по въпроса за цифровизацията на транспорта. Сега имате думата да участвате в дискусията. Господин Ван Декамп, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ja, wanneer we Frans spreken, mogen. След като говорим френски, можем да говорим и нидерландски. Първият ми въпрос е към господин Кленер. Групата на ЕНП в миналото от името на госпожа Монтеро е изпратил а, писмен въпрос към ам, комисията и имахме дискусия с госпожа Булт по този въпрос. Но въпросът е направила ли е нещо комисията или все още е на мнение, че може да продължи да изпада в самодоволство. Господин Бачелор, вземането на решение в Европейския съюз. Не, че сме много бавни, просто китайците са много бързи. Там решенията се вземат по-бързо, отколкото в Европа. Съединените щати, там как е положението? Там също се взимат решенията бързо в лицето на господин Тръмп, а тук имаме 28 държави членки, 28 правителства, 28 парламента, плюс Европейския парламент. Да, имаме един добре функциониращ парламент, амбициозна комисия, но слаб съвет. Това са ми въпроси, господин Кленер и господин Бечер. Относно изказването на господин Моске, много се радвам, че сте тук, защото в миналото хакерите бяха престъпници, а сега са част от големия капитал. Това е нещо ново в развитието на технологиите. Радвам, че сте тук. Аз не съм голям експерт по въпросите на хакерите. Нямам какво да ви питам, но се, много се радвам, че сте тук. И pourra Да, може да отговори в качество, новото си качество. Не разбрах. Благодаря гледаме филми, в които виждаме, че хора успяват да хакнат най-защитените системи. ФБР преследва тези хора и накрая си казва, вместо да ги арестуваме, защо да не им дадем работа. Чудесна презентация. Обръщам се към Дейвид Бачелър. Радвам се да ви видя. Много ми се иска Сезар наистина да помогне за единото европейско небе. Ние с председателката посетихме ЕАСА, разговаряхме с Патрик и с неговия персонал. Знам, че ЕАСА са създали един документ, прототип. Знам, че не е лесно да се стигне до заключение относно прегледа на базовия регламент. По отношение на дроните, Искам да видя докъде ще стигнем. Не съм доволна обаче относно това колко време ни трябва, за да имаме някакво структурно споразумение в Европейския съюз точно по тази тема. Един въпрос към вас. НАСА говори за контролирано въздушно пространство, използване на дрони Всъщност, държавите членки ще имат възможност сами да определят и да регулират използването на дрони във въздушното им пространство. Ние не сме съвсем съгласни, защото Сезар работи отделно, ЕАСА работи отделно, работата си вършат и органите по контрола на въздушното движение – понякога ръцете на много хора са вързани поради това раздробяване. Какво ще кажете вие, как може да го избегнем, защото тук има много възможности, които трябва да се използват. Госпожа Майснер. Ох, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на ораторите. Към господин Кленер нямам въпрос. Очаквам отговор от е, комисията обаче относно от господин Бачелър. Е, да, присъединявам се към колегата преди мен. Има вече проекти, които се предвиждат за цифровизацията на единното европейско небе. Цифровизацията сега е част от нормалният работен процес. И много от нас в е, много от нас трябва да летят по странни маршрути, защото има проблеми, които не са разрешени от държавите членки. Към господин Москет, вие казахте, е, че е, сте хакер и сте създали нов, ново дружество. Този ам, проект OpenStreetMap е нещо много интересно. Относно защитата на данните има малко ам, безпокойства. Не трябва никаква регистрация с на а, вашият проект, но а, как предвиждате защитата на данните? трябва да се разреши този конфликт. Може би да се разреши конфликт с това, че данните в едно предприятие са сигурни, а в друго не са защитени. Благодаря. Имам въпрос към господин Кленер. Вие се спряхте на услугите от въздухоплаването. Аз съм привърженик на мултимодалните пътувания и ам, съм докладчик по темата за, интегриран, за издаването на интегрирани билети. Тоест, комбинация от а, а, наземен и въздушен транспорт. Тогава дадохме свобода на пазара и казахме до 2020 година, ако нищо не се случи, трябва да създадем европейско законодателство. Трябва ли да се настроим на тази вълна или не? Госпожа Вирконен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори. Много интересни презентации. Знаете, че тази тема е много важна за нас цифровизацията в сектора на транспорта представлява мега тенденцията в целия сектор на транспорта. Като каза Иван Декамп, знаем, че има много бариери, пречки пред държавите членки и ще отнеме време преди наистина да имаме цифров единен пазар в Европейския съюз. Обръщам се към тримата експерти. От гледна точка на вас самите, Кои трябва да са най-важните стъпки, които следва да се предприемат, за да окоръжим инвестициите и иновациите в вашия отрасъл? Мобилността, транспорта, цифровизацията. Трябва да има законодателство, трябва да има реформа на законодателството, защото знаем, че много голяма част от законодателството вече не отговаря на целта си, устаряла, или трябва да има инвестиции в научна дейност, в умения. Кое е най-важното за вас? Кои стъпки трябва да се предприемат на европейско ниво, за да се окоръжи иновацията в сферата на цифровизацията? Искам да дам думата отново на нашите експерти. Аз имам също и въпрос за U-Space. Бихте ли казали дали цифровата инфраструктура, която съществува към момента, е достатъчна, ако има бързо разрастване в големи мащаби, какви ще са потребностите от инфраструктура тогава и каква роля трябва да играе Европейския съюз в финансирането на тази инфраструктура. Знаете, че водим преговори по бюджета. Това първо. И към господин Мюске въпрос е какво очаквате от Европейския съюз по въпроса за Open Data? Което е предизвикателството на 21 века. Господин Муске, искате ли да започнете или пък с господин Кленер да започнем? Добре, започваме с господин Муске в обратен ред. За мен е интересно да видя че ни свързват, свързват хакер с нещо лошо. Но аз мога да се изразя така. Ние сме от добрата страна на бариерата. Това са хора, които поставят нещата под съмнение. Винаги се съмняват в системата. И нашата цел е, когато изучаваме системата, как функционира, след това да я направим по-сигурна и това е основната цел на хакерите. Относно сигурността, френските въоръжени сили, например, както показва и тази значка, отчитат това, че гражданите могат да направят нещо повече от своя страна за сигурността на Европа. Аз работя по инновационен проект в авиацията, целта на който е да се подобри сигурността в авиационния сектор, свързан с транспорт, с устройства, които са на борда на кораби или на самолети, които позволяват да се следи местоположението и трафика. Аз в момента работя заедно с военните, както и с граждански организации, за да видим как ние като граждани, като аматьори, можем да използваме своите компетентности в сферата на подобряване на сигурността. Така ние сме от добрата страна на бариерата, както казах в началото. Ние също предлагаме разузнавателна информация и други данни на хората, които имат нужда от такава информация. Например, при горските пожари необходимо е да се следи авиационния трафик тези случаи ние обаче не разполагаме нито с парични, нито с технически, нито с човешки ресурси, за да работим в пълен капацитет. Работим също и с пожарните, и с военните, например в Корсика, в търсене на съвместни решения за транспорта тъй като тези самолети са в въздушното пространство, също корабите са в морското пространство и, и трябва да е ясно къде се намират. Относно данните, разбира се, трябва да се зачита неприкосновеността на личния живот. OpenStreetMap решава по какъв начин, кой и как качеството на данните позволиха на СНСФ, например, да използва днес тези данни в ТЖВ е, и други области. Относно Open Data изобщо в Европейския съюз, това, което бих искал и което казах миналата година на конференция, това, което искам е да бъдете по-близо до хората на място, до войнеците, до онези, които се борят срещу горските пожари. В реюниони на 5 септември ще има симулация на цунами, което, което засяга целия регион. Това е най-добрата възможност да дойдете на място, заедно с нас, да видите как използваме радиовъзможностите като граждани, и следим местоположението на самолетите, как ние използваме собствени дрони за установяване на местоположението, какво правим ние на място, за да може по-бързо да се вземат решения. Така че ще видите на място какви са потребностите. Благодаря, господин Муске. Не зная дали сме свободни на 5 септември, но всеки случай ще проверим. Господин Бечелар, благодаря. Имаше въпроси във връзка с това дали в Европа не се бави много. Всъщност, интегрирането на дроновете представлява голямо предизвикателство за сектора на авиацията. Положението е същото в целия свят. Много страни са изправени пред същото предизвикателство. Когато се опитваме да решим този въпрос, е необходимо да караме стъпка по стъпка. Трябва да минем през научната дейност и развойната дейност, защото никой не знае как ще се развие всичко това, какви технологии ще са необходими. Само когато имаме резултатите от научната дейност, можем да определим стандартите, които пък да залегнат в регулацията и да следваме съответните стандарти да ги приложим. Значи трябва да караме стъпка по стъпка. В същото време индустрията оказва голям натиск върху нас, тъй като има економическа полза. Операторите на дрони искат да започнат да действат. По отношение на глобалното измерение, бях в Китай, вие споменахте Китай, бях там преди две седмици, участвах в един работен семинар, посветен на дроните. В някои отношения Китай наистина се предвижва бързо напред, много дейности се извършват, но няма регулаторна рамка. Те пък имат друго предизвикателство. Те трябва да развият своята регулаторна рамка и откровено казано останах с впечатлението, че те не знаят каква точно да е тази рамка. Бях в САЩ преди време, представлявах Сезар, е, и бях част от делегацията на Европейския съюз, работех по мобилността на следващото поколение. Е, в е, САЩ имат предизвикателства, свързани с единната система. В същото време там има подобно предизвикателство като това, което ние срещаме. Те не са напреднали кой знае колко, ние се учим от тях, те се учат от нас. Сътрудничим общо взето, тъй като в глобален план в крайна сметка се налага да работим в рамките на ИКАО, понеже имаме оперативна съвместимост. Всичко това отнема време. Полагаме всички усилия в Сезар. Е, аз не мога да говоря от тяхно име, но мисля, че и те се опитват да ускорят своята регулаторна дейност. Общо взето всички сме изправени пред едно и също предизвикателство. Полагаме всички усилия. Дали ще има подобрение в рамките на Европа? Основната мисия на Сезар е да се развият технологии. Е, мисля, че нововведенията, дроните и другите устройства в е, европейското пространство ще създадат трудности. Ние работим по интеграцията на въздушното пространство на по-низко ниво. Безопасността е най-важното, знаете. Не мисля, че Включването на дроните ще окаже въздействие върху скоростта на въвеждане на електрически самолети в бъдеще. По отношение на финансирането, аз разчитам на европейско финансиране. Ако искаме да имаме по-голяма скорост на действията трябва да има известно европейско финансиране. Научната дейност в бъдеще в сферата на цифровизацията ще е нещо много важно. Дали трябва да се разширяваме и да работим масово, това е важно, но трябва да има и степен на координация. Откровено казано, колкото и да съм обективен, мисля, че нашия подход подхода на Сезар в Европа е един много добър модел за това как да имаме визия за приоритетите, за необходимостта от финансиране, за източниците на финансиране. Мисля, че този подход трябва да се следва. Благодаря на господин Бачелър много бързо и господин Кленар. Ще карам в обратен ред. Госпожа Вирконен попита за това как да премахнем пречките и да окоражираме инвеститорите. Цифрови единен пазар е много важен. Там, където той се сблъсква с реалната економика, точно там трябва да се премахнат бариерите. Авиацията постигна много успехи. Защо? Защото Европейския съюз отвори пазара на авиация и всеки в крайна сметка има достъп до данни, до информация, може да лети Цифровата економика от само себе си е последва тази тенденция. Имаме нужда обаче от комбинация от двете. Реалната економика също трябва да премахне съответните пречки. Много е важно да се отбележи следното. Там, където има европейско законодателство, то трябва да се укрепи и държавите членки трябва да бъдат спряни тогава, когато насърчават протекционизма. На въпроса на господин Кох. Имаме ли нужда от регулация или пазара сам ще реши проблема с много модалността. Аз мисля, че акцента трябва да падне върху това, кой има стимули да пречи. Много често в железниците, в рамките на въздушното пространство, освен това, има монополи и те искат да попречат на иновациите, да попречат, например, на единния билет. Ето защо трябва да се коригира функционирането на пазара. Моя съвет съответно е следния. Вижте кой има стимул да пречи на развитието. И съвсем накратко в отговор на Ван Декамп. Камп всъщност бавното взимане на решение е цената, която плащаме, за да имаме мир в Европа. Всъщност проблема не се крие толкова в скоростта на взимане на решение. Нашето пространство е пространство на економическа регулация. Скоростта на взимане на решения не е такъв проблем. По-голям е проблема с скоростта на изпълнението. Три години се приема, например, един регламент, 6 години обаче отнема неговото прилагане. Направила ли е нещо комисията по нашия случай? С голямо съжаление трябва да кажа да. В действителност е, неодавна се случи нещо. Даже вчера медиите писаха за случилото се. След 3 години на разследване, комисията като че ли смята, че няма полза от това да се дълбае по-надълбоко в този казус и те отказват да действат. Ние смятаме, че това е напълно неприемливо. Ако решението беше взето възоснова на разгледани плюсове и минуси, то добре, но след 3 години да се взима решение просто да се отхвърлят съответните жалби, това е нещо напълно неприемливо приемливо. Искам да ви уверя, че няма да се предадем и съм убеден, че можем да разчитаме на вашата подкрепа на Европейския парламент точно в тази област. Благодаря, господин Кленер. Може да аплодирате нашите експерти. Благодаря, господин Муске, господин Башо, господин Кленер. Сега искам да дадем думата на представителите на четиримата лауреати на наградата на Европейския съюз за стартиращи предприятия да представят накратко своите стартапи. Не се притеснявайте, заповядайте тук. Alors, comment ça va depuis euh, février dernier ça... Как сте след е, февруари? Всеки от вас разполага с по 3 минути да представи накратко е, своето предприятие. Започваме с CargoNex, с uh, Ролф Дитер Лафренс. Моля ви за 3 минути да ни представите вашето предприятие и да ни кажете нещо за себе си, тъй като това също е важно. Имате думата. Ораторът не е включил микрофона си. Моля да включите микрофона си. Аз съм Ролф Дитер Лафранц. Аз съм ръководител и основател на платформата, която представлявам, ние сме убедени в това, че могат да се спестят много разходи, а може също и да се облегчи трафика, както и да се намали намалят емисиите. 350 милиарда евро това е сумата, на която се оценява товарния транспорт и 120 000 милиарда километра се преминават всяка година от товарните камиони, автомобили. Говорим тук за големи транспортни разходи и а, освен това има и друг проблем. 45% от капацитета е неизползваем т.е. камионите се движат празни по нашите магистрати. Има някои алгоритми, които могат да разрешат проблеми. Предвиждаме изграждането на интелигентна транспортна мрежа. От една страна можем да опростим тази система за наемане на товарни автомобили, така както се наема такси, Например, на второ място ние ще изградим първата интелигентна мрежа, ще предвидим алгоритми, които да съчетават търсенето и предлагането. Т.е. предварително да може да се използва ефективно капацитета и да няма случаи, в които товарните автомобили ще пътуват празни. Ние спечелихме с този проект Европейската награда, както и други награди. 400 растежът, който е отбелязан при нас. Въпросът ми към вас е, ако, вля... ако вярвате в цивилизация на транспорт, имаме нужда от съответните разпоредби. Имаме нужда и от хармонизиране на националните разпоредби. На второ място, имайте предвид, че когато се изгражда цифрово стартиращо предприятие, това е малко като участие в рали. Нашите конкуренти са Amazon, Uber, Alibaba и други. Виждате за какви мащаби става въпрос. Имаме нужда от средства. Програмата Хоризонт е супер в Европа, но имаме нужда и от външни консултанти, за да можем да кандидатстваме и понякога а, сроковете много се удължават. Законите за защита на данните са нещо много добро, може би, в законодателната среда, но за нас понякога представляват а, недостатък. Благодаря на Каргонес за това първо представене. Етиен Винса от Коколис. Добре дошла. Благодаря, че ме поканихте. Аз съм съосновател на Коколис. Това е услуга, която е насочена към частни лица за трансплантиране на колетни пратки. Изключително скъпо струва на гражданите да транспортират капнапе или велосипед или китара. Това може да струва много скъпо, освен това да няма адаптиран транспорт, ако се използват традиционните канали. В Коколи ние свързваме хора, които искат да изпратят нещо с лица, които имат предвидено пътуване, които имат свободно място в своя автомобил, в камион, камион в автобус, в а, а, личен автомобил. Ползата е, че а, доставката става по-ефтина, може също по-економично да се използват автомобилите, да не пътуват празни автомобилите и така по-добре се използва трафика. Всеки ден много хора ползват автомобилите си. Позицията ни на пазара е да запълним пространство, където има сравнително малко участници, всичко свързано с малки колетни пратки, 2-3 до 10 килограма. Има по-голяма степен решения. Това са FedEx, UPS, DHL, почтите и прочие. Има много транспортни компании, но ако искате да изпратите нещо по-тежко, например ако се местите, тогава няма чак толкова много решения. Ние предлагаме решение, което е лесно за прилагане, тъй като целта е да се улесни и да се направи по-ефтино тази услуга за гражданите. Изпраща се съобщение. Освен това, създаваме сигурност при плащането и също предвиждаме и застраховка, ако има някакви проблеми. 4000 са клиентите ни във Франция. Те са удовлетворени от услугата, която предлагаме. Ние обръщаме внимание на економичността, на екологосъобразността и на промяната, която води след себе си цифровизацията на транспорта. В Франция основният ни пазар, тъй като нашето дружество е френско, но в Европа също липсва подобна услуга, така че вече осъществяваме някои трансгранични маршрути към Швейцария, Белгия и другаде. Благодаря. Сега искам да дам думата на Масло Бал, Жоана Тагол. Имате думата да ни представите Мас Клуба. Oh, uh, Благодаря за възможността да се изкажа. Искахме да попитаме хората какво трябва да се случи, за да се откажат от автомобила си. Не искахме да ги принуждаваме да го правят. Искахме да намерим просто альтернативи за тях. Нещо, което наистина да пожелаят. По-настоящем има голямо несъответствие между това колко харчат хората, за да имат личен автомобил, средно около 500 евро. Само 4% обаче използват своите автомобили до края на жизнения им цикъл. И ето защо мислехме, че можем да допринесем за по-голямата производителност. Знаете за проблема с замърсяването. Какво предлагаме ние? Предлагаме на хората, вместо да притежават личен автомобил, да имат една свобода на мобилност благодарение на различни услуги в целия свят. Нашата услуга се казва WIM, както и MAS. Основната идея на тези услуги е да свърже всички форми на споделяне на превозни средства в рамките на едно технологично решение – Името на услугата се казва WIM, а компанията се казва Mass Global. Ние сме една финска компания. Работим в Финландия, в Великобритания и в Анверпен в Белгия. Разчитаме на 15,4 милиона частни инвестиции. Получаваме различни награди не само за мобилност, но и поради дизайна на нашата услуга – Опитваме се да създадем възможности за по-добро свързане, свързване, по-безпроблемно свързване. Какво правим? Сътрудничим с съществуващи доставчици на транспортни услуги. Ние обединяваме всички услуги на едно място, независимо дали става дума за автобуси, таксита или други форми на транспорт. В бъдеще ще заложим и на връзките на дълги разстояния. Ние не предоставяме само маршрутите, предоставяме и възможността за плащане. Една от ползите на така наречената мрежа на глобален роуминг е, че може да се съберат на едно място различните доставчици на услуги. Началните резултати от нашата дейност са много задоволителни. Хората са доволни, освен това използват по-малко личния си автомобил. Защо Европа може да е лидер? Защото подобен тип услуги се разрастат в световен план. За нас е много важно ние в Европа да поставим основата на тази дейност. Ние смятаме, че трябва да се заложи на подобен тип услуги. Инфраструктурата вече съществува, имаме възможност за свободна конкуренция, но ако искаме да сме водещи в сферата на услугите по мобилност, трябва да направим много повече. Какво трябва да направим, за да може фирми като МАЗ да просперират? Трябва да има отворена екосистема, да има отворени възможности за конкуренция. Това е най-важното за нас. Така виждаме бъдещето. Благодаря ви за тази презентация. И сега искам да дам думата на Енис Менсур, за да ни представи Клаксет. Имате думата за 3 минути. Добро утро на всички. Представете си Брюксел. Идвате на ЖП станцията, вземате такси, и всичко минава безпроблемно до тук. Няма никой по пътищата. Може да се отворите дори прозореца, да потишете чрез въздух. Това трудно може да се го представите в момента, тъй като за повечето хора пътуването до работа и обратно не е толкова лесно, защото има задръствания, замърсен въздух, всички са сами в автомобилите си. За нас това е екологически, економически проблем. Ние искаме да се улесни предвижването на хората до работните места обратно. Какво е Клаксит? Това е най-голямото приложение във Франция за споделени пътувания. Имаме повече от 140 хиляди искания, над 4 милиона вече сме натрупали. От 2017 сме коригирали модела и има, включва три основни елемента. Мобилно приложение, където може да се постига контакти между тези, които ще ползват услугата. Също става по-лесно и да се канцелират пътуването. Имаме създадено доверие между клиентите, мрежи, вътре в компаниите. Хората могат да се обединяват, да пътуват заедно. Разчитаме също и на обществените органи, за да спонсорират този тип пътувания, защото е по-ефтино и също представлява по-засилен интерес за хората. Нашето приложение се осъвременява всеки месец. Ние сме една от най-големите компании във Франция в този сектор. Имаме партньорство с много местни органи в региона на Париж, в Ница на юг и другаде. Съгласен съм с казаното от колегите до сега какво може да прави Европа за нас относно хармонизирането на законодателството, но трябва също да се ангажират и новаторите. Нашето присъствие е тук, е организирането на тази награда за стартиращи предприятия е голяма стъпка напред. Благодаря ви за това. Надявам се това да бъде само първата стъпка по един дълъг съвместен път, който да извървим заедно. Благодаря ви много. Председателят, благодаря ви за презентацията. Имам няколко въпроса към вас. Госпожа Демонте има думата. Благодаря, госпожо председател. Нещо, което ме интересува, искам да знам и то е свързано с коколис. Важно е, когато се предлагат услуги, да си имат предвид и емисиите. Става ли дума тук само за професионалисти, които предлагат тези дейности, но има и други възможности. Да, има и добри практики, разбира се, но на европейско ниво има различни законодателни рамки. В Италия, например, има различни мерки, които посочват, че от време на време може да се упражнява дейност без доставчикът да е юридическо лице. Вие посочихте положителните резултати от вашата дейност, спечелили, спечелили сте и награда по какъв начин обаче се приема тази новост сред конкурентите ви? Мадам Меснер, Благодаря, госпожо Демонте. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите оратори. Е, господин Лафрент, Лафрент трябва да кажа, че вече ще се възползвам от вашите услуги, ще се регистрирам в Мюнг Мюнхен. Относно електронните документи за превоз на товари, имате ли опит с това? Те се изготвят в момента. Как товарите, обаче, товарните автомобили? Да речеме, ако вече е на ето си товар на автомобил от Юбер, вие как ще го ангажирате за обратния път, така че да не пътува празен? Относно коколи, не ме слушате. Вие е, казахте, че през 2020 искате да преминете към други страни. Ако искам да превозя нещо от е, Германия към Белгия, трябва да го уредя по друг начин. Предприятията и клиентите се Свързва директно при вас? Всички ли предприятия участват или някои казват не, не искаме, искаме да дадем възможност на клиентите да сравняват цените и не участваме в такава инициатива? Има ли някои, които не искат да участват? Джоана Пелей има въпрос към нея, която представлява Мас Глобал. Ние тук, депутатите, мечтаем от дълго време за това да има интегрирана система за издаване на билети, да има едно приложение, където може да се види всичко. Вие казахте, че а, държавните железници не искат да участват. Във вашия случай участват ли те или не? Последния въпрос а, е отправен към Клаксит. Вие споменахте, че местните власти ви спонсорират. Има много местни власти, които искат да има по-малко автомобили, да има повече обществен транспорт. И съвместното използване на автомобили може да е част от тази стратегия. Благодаря, госпожа Майснер господин Кох, имате думата. Моля ви да бъдете кратък. Благодаря. Поздравления на всички носители на наградата. Функционира ли системата само национално ниво или на международно ниво? Ако е в международен мащаб, има ли нужда хармонизиране на пътническите правила, на възнагражденията, на планирането на отпуските и така нататък. Всичко, което е свързано с транспорта. Euh, euh, Благодаря, господин Кох. Е, разполагате сега с по една минута за отговори. Не е толкова зле. Е, така, с Carbonex ще започнем. Електронните документи за превоз на товари. Нямаме такива в електронен вариант. Е, не са достатъчни само те, защото има, такъв случай имаме нужда от електронни застраховки, разрешителни и така нататък. И ще се окаже, че е в крайна сметка шофьорът ще има нужда от офис, а не от товарен автомобил. Когато пътувате от А до Б, трябва да знаете, че има разлика ам, с такситата един товарен автомобил трябва да знае как се измотава на до Б и от Б до С и така нататък. Хармонизиране на правилата в транспорта. Това е абсолютно необходимо. Имаме нужда, разбира се, и от юристи относно цените. Ние получихме правна помощ. В противен случай, като стартиращи предприятия, нямаме шанс да се справим с всичко. Благодаря ви по една минута. Merci pour les questions. Коколи за отговора. Обикновено сега нашите услуги се използва от граждани. Освен това, превозвачите също са част на лица, те не реализират печалба. Има една сива зона в законодателството, създава проблеми, ако някой иска да се занимава с тази дейност, не знае по кои правила и за това е добре в целия Европейския съюз да има общо регламентиране. 2020 година сме се поставили за срока за разширяване, за да можем да наберем нужния персонал в също ние а, разчитаме на правна а, помощ, на консултации Имаме нужда от добра рамка и работи в двете посоки от Франция към други европейски държави и от други европейски държави към Франция. Следващия оратор, благодаря за въпроса. Напълно сте права. Имаме предизвикателства, свързани с големите монополи в отрасъл на транспорта, националните железници, обществения транспорт, други типове частни услуги. Всички те използват своето положение и не отварят вратите за такива като нас охотно. Имаме обаче добри примери от Финландия. Министерството на телекомуникациите и транспорта в Финландия поведе в целия този процес всички останали и предвиди ново законодателство. Благодарение на това законодателство всички доставчици на транспортни услуги ще трябва да отворят всички свои системи, включително платежни, за доставчици на услуги, които се определят като трети страни. Ние приветстваме всички, които желаят да сътрудничат с нас. В крайна сметка искаме да има безпроблемни услуги за крайния потребител. Um, I totally agree with you. Uh... Последния оратор. Напълно съм съгласен. Споделянето на автомобили трябва да е част от обществения транспорт. Това е и нашата визия. И ние се стремим да постигнем всичко това. То е нещо много важно за гражданите в градовете. Много често има економическа дейност, която е малко по-далеч от центъра на градовете. Например, във Франция работим в рамките на няколко такива градски зони. Вече Ставаме свидетели на това как хората, които използват нашите услуги са нараснали десетократно, а бюджета на тези хора за транспорт е намалял 8 пъти. Тоест почти вече имаме изравняване на цените на билет за градския транспорт и това, което ние предлагаме. Трябва да позволим на гражданите да имат голяма мобилност. Днес във Франция обаче това не е, е особено разпространено. Това е нещо като сива област. Е, трябва да разчитаме на сътрудничеството и на е, властите, и на компаниите. Благодаря на всички. Нека да аплодираме четиримата ни гости. Очакваме ви скоро отново като наши гости. Продължете да обикалите Европа. Сега моля следващите оратори да дойдат у господин Мартин, Дорсман. Също господин Жан-Луи Жером и Роберто Абондио. Allez, pour ce deuxième panel sur la digitalisation dans les... Да, това е втората част, втория панел за цифровизацията. Ще дам думата на Мартин Дорсман, генерален секретар на Асоциацията корабособственици от Европейската общност. Имате думата за 5 минути. Uh, Добро утро. Аз представлявам ЕКСА. Ще направя презентацията си в рамките на 5 минути. Ще се концентрирам върху uh, комуникацията между кораба и пристанището, когато кораба костира в дадено пристанище. Има много теми, които се обсъждат и тук в парламента. ЕКСА, ние представляваме 21 асоциации на корабособственици в Европейския съюз. През 1995 година сме а, основали а, асоциацията и съседалището е в Брюксел. Ам, първо, относно цифровизацията в корабоплаването. Цифровизацията не е само цел, ами е нещо средство, с което да се постигне целта, да се намали административния товар за корабите, които акустират или напускат дадено европейско пристанище. Разходите също ще бъдат намалени както отношение на външната търговия, е, така и по отношение на вътрешната търговия. В момента с кораби се превозват една трета от товарите и този дял ще се увеличава, което означава, че трябва да се има предвид и екологичния аспект. Друг важен аспект – е, че ще се намали товарът върху моряците. В момента всеки капитан се занимава по 2-3 часа с пълното на документи при всяко едно пристанище. Това намалява нивото на удовлетворени от работата, като се намали това време за административ, намали това време за попълване на документите, ще могат капитаните да се занимават с други неща. Относно логистичната верига, дигитализацията ще подобри ефективността на цялата логистична верига. Това означава е, че ще се намалят разходите на вътрешната и външната търговия и ще се подобрят резултатите в цялата логистична верига. Имаме примери с 18 000 контейнери, които чакат продължение на 3, 3 дни, за да бъдат транспортирани до дадено пристанище. Това е проблем, който трябва да бъде разрешен. Ние искаме да намалим задръстваните по пътищата и така нататък. Всичко това звучи много добре, но какви са условията, за да се реализират тези потенциални ползи? Даните трябва да бъдат разменят, разменяни и използвани повторно между вносителите, износителите, националните органи. Има някои предизвикателства. Имаме нужда от хармонизиране на данните на европейско ниво. Сега в момента няма хармонизиране на, на, на данните между държавите членки, дори и между отделните пристанища в една държава членка се изискват различни данни. Има нужда от хармонизиран начин за докладването и а, а, няма да добри резултати, ако не се хармонизира този процес. Имаме нужда от нови стандарти, от технология, която е неутрална, особено когато се актуализират системите. Това трябва да става по технологично неутрален начин, всички да могат да използват своите технологии, да се възползват от хармонизираната система. Относно размяната на данни, в логистичната верига, то говорим и за доверие между операторите, поверителност. Поверителността също е важна. Кой има право да разменя тези данни? Имаше въпрос в поканата дали а, сме а, в крак с времето. И да, и не. Имам, има нужда от подобряване, за да се гарантират потенциалните ползи. Имаме предложение за промяна на директивата за докладване на данните. Компаниите първо трябва да инвестират в националните мически системи и след това ще влезе в сила ам, европейска митническа система и националните може да са част от нея. Необходимо е да се предвиди хармонизация, електронно докладване и в момента няма хармонизация между държавите членки, що се отнася до докладването. Цифровизацията е важна, но това не значи, че ще отпада необходимостта от хармонизация и упростяване на разпоредбите. Държавите членки ще имат по-големи ползи от хармонизирането на европейско ниво. Благодаря ви, господин Дорсман. Давам думата на Жан-Луи Жиром, генерален директор на, на ЕРПИС по управление на а, трафика шлепове по Рейн. Имате думата. А, ще я представя накратко нашата организация става дума за онази участък от а, Рейн, който е между Алзас и Швейцария. Имаме система за сътрудничество, където а, са включени а, 9 а, коридора в Европа. Над 1300 компании са включени. Превозват се много товари. Има различни нива на сътрудничество. Получихме по <clears throat> подкрепа по програмата ТНТ. Какви са констатациите в началото? Какво сме констатирали по отношение на кон комуникацията имаше твърде малко обща работа, което създаде проблеми с задръстванията по шлюзовете или по терминалите. Девет терминала, кои, терминала, които трябваше да подобрят ефикасността си. Когато имаме а, готовност на един терминал да приемем даден кораб и той закъснее с 2 часа, това обърква трафика. Затова е необходимо да има повече обмяна на информация. Вече има също такива обмени на информация с държави извън Съюза, като Швейцария, което не е толкова лесно. Освен това има въпроси свързани с митническо оформяне и прочее. Тук виждате малко данни, които за съжаление не се четат много добре, но можете да се резервирате слот в даден терминат и съответно системата трябва да направи преценка дали това е съвместимо с възможностите на терминала. Също се работи по нов проект за подобряване на ситуацията с информацията. Системата за информация и за резервация съществуват вече. Капитана може да каже, аз съм на еди кой си шлюз, ще пристигна в Страсбург след 2 часа близо. И когато проверим, виждаме, че той е на 50 км по-на юг или по-на север, за да се срещне с приятелката си, например. Така че нещата не са точно така, както я представя. И тази по-голяма оперативност позволява чрез локализацията в реално време на отделните кораби да се направи по- добра преценка, за да бъде по-оперативна тази системата. Освен това установихме, че трафика, който е по-конвенционален, също може да се възползва от тези възможности, както корабите, които превозват петрол и други горива, така и тези, които са за круизи. Ние се опитваме да създадем една общност между операторите, които имат различни очаквания, обаче по културни и други съображения. Имаме също оператори, които са частни, обществени и прочие, които имат различни предназначения. Ние трябва за това да действаме по-гъвкаво. Не е възможно предварително да се каже а, какъв за какъв продукт става дума. Това изисква време. Една платформа, която широко се търси от различни участия. Тя е неутрална, тъй като е информация свързано с а, а, трафика. Необходимо е да има ефикасна закрила на данните и споделяне с други системи. Има искане свързано с това да има интерфейс между информацията. За сега всеки оператор има отделна система. Трябва да се изгради нужната цифрова инфраструктура, за да бъдат по-оперативно съвместими системите. Благодаря ви. Господин Жером, давам думата на господин Абондио, управителен директор на New Digital Business. Имате думата за 5 минути. Добре дошъл. Благодаря за това, че поканихте Евростар. Днес ще ви представя за това как се опитваме да ангажираме нашите клиенти по нов начин, чрез цифровизация. Когато говорим за макротенденциите, те са насочени най-вече към бъдещето, но всъщност вече съществуват в настоящето. Хората днес вече пътуват по много по-различен начин и цифровизацията е в сърцевината на този процес. Ние се опитваме да ангажираме нашия потребител по един по-значим начин. Няма съмнение, че онези компании, които ще успеят в бъдеще да се наложат, са тези, които имат по-тесни отношения с своите потребители. Ако някой попита коя компания ще просперира, аз бих казал Amazon Travel и много биха ми казали, тя не съществува още, но това е иллюстрирано, което казвам. Например, железопътните компании – Тежък е този бизнес, ниски маржове на печалба, не сме субсидирани, трябва да се конкурираме. Трудно е да се спечели от пътниците, които превозваме, затова цифровизацията е много важна. Опитваме се да потребим, да, да променим по-скоро онова, което преживяват потребителите, е, чрез е, по-добри процедури на регистрация, качване във влаковете. Опитваме се да подобрим цифровите възможности за всичко от това. Когато има един проблем, искаме да разберем по-добре откъде идва. Освен това, наред с е, по-улеснените процедури, ще спомена няколко думи и за взаимоотношението с нашите потребители. Винаги сме искали в нашата визия да създадем стойност за нашите потребители и партньори, да ги вдъхновим чрез една цялостна платформа за пътуване и да имаме едно по-добро взаимоотношение с тях. Мисля, че всичко трябва да започне с потребителя, защото може и да смяташ, че предлагаш най-добрите продукти, но ако отправната ти точка не е клиента, никой няма да използва твоите продукти. Ето защо ние в е, Евростар искаме да имаме е, един цялостен процес на дизайн, след това на тестуване, на предлагане на потребителите. В целият този процес данните играят е, много важна роля. Много е важно потребителят да присъства в цялостния цикъл на разработката и предлагането на един продукт. И ние се опитваме да информираме клиентите за това какво правим. Пътническата индустрия обикновено е била концентрирана на три основи. Търсене, запазване на пътуването и пътуване. Ние се опитваме обаче да разберем от какво имат нужда хората, когато планират своето пътуване. Например, когато много хора отиват в вакансия, си мислят за това как ще финансират своето пътуване, къде ще отседнат, дали ще използват Airbnb, например. Нещата са много по-сложни, отколкото традиционното планиране на пътуването. И ето защо си мисля, че цифровите платформи трябва да са концентрирани около потребителя. Нашите предложения трябва да са насочени към нуждите на потребителя, да разберем какво очаква той, какво предвижда, че би трябвало да се случи. Ето сега как работим. В Евростар ние направихме едно съвсем ново предложение, насочено към потребителите. Използваме данни, естествено уважаваме общия регламент за защита на данните, това е нещо много важно, но използваме тези данни не за да преследваме нашите потребители, а за да знаем как можем да им бъдем полезни. За две секунди, даже за по-малко от две секунди, когато правиш едно предложение, потребителя решава дали в крайна сметка ще го приема или не. И съответно, тъй като имаме само 2 секунди, трябва да направим релевантно предложение. Ние искаме да дадем ползи за нашите потребители. За да стане това, трябва да има дългосрочно партньорство. Това е нещо изключително важно. И накрая, тъй като се налага да приключа, ще взема повод от казаното от колегите. Говорихме за мобилност, говорихме за новите възможности на бъдещето, говорихме за новите големи платформи, Google, Amazon и така нататък. Всъщност, ние би трябвало да разберем, че институциите ще играят важна роля. Мобилността ще е нещо много централно. Мобилността не е бъдещето, тя се случва сега. И ето защо ние трябва да положим всички усилия, за да преложим нашите планове и да предложим на нашите потребители едни разумни решения. Благодаря за тези толкова ясни презентации, толкова подробни презентации също. Питам колегите дали имате въпроси след тези три изказвания. Господин Ван де Камп. Госпожо председател, благодаря на тримата оратори за техните представяния. Нямам въпроси, защото времето ни притиска много, съжаление. Няма въпроси. В такъв случай искам да благодаря на нашите гости. Може би ще имаме и нова възможност за среща, защото ние едва започваме дебата за цифровизацията в транспорта. Добре дошли, така или иначе. И очаквам скоро да се видим отново. Можем да ги аплодираме. Е, Сега преминаваме към заседанието на координаторите при закрити врата. Онези от вас, които нямат право да участват в него, моля да напуснат залата.